той да упражнява натиск и да разшири е, обхвата с е, тези нови вещества, така както ние бихме желали. Е така, дискусията приключи. Ще гласуваме утре в 12 часа. Сега пристъпваме към изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпроса на външните работи и политиката на сигурност за гениталното съкътяване на жени. От името на госпожа Аштън давам думата на комисар Дали. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, всички форми на насилие, основано на пола, са неприемливо нарушаване на човешките права и препятствие пред равноправието на половете. Усъкътяването, гениталното усъкътняване на жените е част от е, също насилие. То е унищо, то е, потъпква основните права и е, нарушава правото на всеки на здраве, на здраве и включително нарушава и правата на децата. Жени и момичета всяка година са подложени на това. Е, повече от 500 хиляди жени са, били, са жертви на генитално съкътяване в Европа всяка година и много други са а, потенциални жертви. Това е недопустимо и неприемливо, независимо от културните и традиционни практики, защото има тежки последици за здравето на жените и може дори да доведе до смърт. Комис, комисията а, е предприела конкретни мерки и ще ще изработи строга и е, твърда стратегия по, за борба с е, гениталното усъкътяване на жените. с комисията е, вече изработи стратегия за равноправие между мъжете и жените за периода 2010 и 2015 година. В момента сме изправени пред голямо предизвикателство предизвикателство. Моята колега Вивиан Рединг поиска от Европейския институт за равноправие на половете е, да направи оценка на надежните и сравними е, данни, с които разполагат различните е, държави членки ще, и ще бъде изготвен доклад на тази тема през втората половина на 2012 година, като резултатите ще ни позволят да предприемеме необходимите мерки. През 2011-2012 година комисията е осигурила финансиране на ам, програми за борба с ам, гениталното усъкътяване на жените и за подпомагане на организации, които се борят против породни практики и които се борят за променяне на а, менталитета. Въпреки, че нямаме общо европейско законодателство, тази практика е, е се санкционира в повечето държави членки и в много от държави членки съществува и е, са приети и закони свързани с екстратериториалността на деянието, т.е. може да се преследва деянието, дори то да не е било извършено на територията на Европейския съюз. Е, Европейската комисия също така предлага да се работи по законодателство относно правата на а, е, жертвите. Е, а, за да могат жертвите да, да имат едни основни права и да могат да получават необходимата, необходимите, необходимата помощ. за да могат жертвите на гениталното усекатяване да бъдат подпомагани съгласно конкретните нужди. Законодателството на Европейския съюз наистина подобри положението на жените през последно време, този проблем, проблема свързан с гениталното усъкътяване на жените, също така е включен в различните дейности на службата за външна дейност. Комисията и службата за външна дейност повдига този проблем по време на диалога с държавите от Африка Карибите и е, Тихоокеанския регион. Ние се, ние се обръщаме и при, приканваме държавите от, е, от Африка е, да вземат необходимите мерки, да предприемат необходимото законодателство и да бдат за правилното прилагане на това законодателство. Важно е, че важно е страните, в които има най-много е, подобни практики е, да се присъединят към резолюцията, която ще бъде приета от Общото събрание на, е, на, на ОНЕ. Трябва да, трябва да, да продължиме да а, информиране общественото мнение и да насочване вниманието към а, тази практика, която предимно а, се извършва в Африка. Комисията е ще вземе всички мерки за подпомагане на жените в Европейския съюз и извън Европейския съюз чрез законодателство, програми и чрез подпомагане на организации по места, които е, работят и се борят срещу тези практики. А сега от името на политическите групи давам думата на госпожа Мускардини от името на НП. Е, е, благодаря. Е, битката за, против генеталното остъкътяване е битка, която продължава. Трябва да се спре това усъкътяване, което усъкътява жените за цял живот и Европейски съюз трябва да признае това като престъпление и да има драконовски мерки навсякъде в Европейския съюз. Имаше частични резултати. Е, това усъкътяване се разглежда е, като е, усъкътяване на малолетни и усъкътяване на човешкото тяло. Трябва да признаем коража на африканските жени които водиха тази битка, въпреки заплахите. Е, имаше ролята на жените е много важна. В различните страни на Европейския съюз е, много често съществуват е, традиции, които са традиции на кланове, на племена. Е, ние трябва да се борим срещу това и трябва да забраним това закононарушение. И за това точка 6, 7 и 8 от резолюцията изискват комисията да действа, за да се борим срещу подобно престъпление, защото е, трябва да се борим, включително чрез информационни кампании, включително и обучавайки момиченца, както в страните от Европейския съюз, така и в трети страни. Е, както се твърди в резолюцията, е, е, която беше гласувана с много широко мнозинство от парламента през февруари 2009 година. Искам да ви напомня, че въпреки казаното от комисаря днес, все още не сме е, се намесили достатъчно, е, за да може това закононарушение да се наказва по един и същи начин в всички страни на Европейския съюз. Е, Гениталното усъкътяване при момичета и жени е признак на незачитане на половете, нарушаване на правата на жените и това не може да бъде прието от културния и от други причини. Ние трябва да изберем общ подход, за да действаме срещу е, подобни актове на насилие. За тази цел трябва да бъдат предоставени финансови средства. Европейския съюз, държавите членки и техните партньори трябва да финансират програми за сенсибилизация, е, за да може да се окаже на е, ситуацията, в която са поставени тези момичета и жени трябва да се окаже подкрепа и чрез програми в областите, в които жените са особено уязвими. Държавите членки на Европейския съюз трябва да следят правата на жените и на момичетата да станат част от цялостната външна политика на Европейския съюз, също и в съзвучие с досега приетите решения и резолюции. За тази цел ще е необходимо и сътрудничество с трети страни. Благодаря. От името на АЛДЕ ще говори госпожа Гебао. Благодаря. Гениталното усъкътяване на жени и момичета е ясен признак на неравностопоставеността между мъжете и жените. Често те се явяват притежание на мъжете, много често се залага и на суеверието и за това трябва да се води борба и е, също и разясне, разяснителна кампания сред мъжете, за да осъзнаят какво всъщност правят. Всички жени трябва да осъзнаят, че гениталното усъкътяване е неприемливо, а жените трябва да разберат, че тази практика не може да води към нищо добро. В случая ние трябва да проявим решимост, трябва да действаме сплотено като европейци и трябва да засилим кампаниите за осведомяване по тези проблеми. Благодаря, госпожа Дюран. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще гласуваме единодушно тази резолюция утре, защото това е очевидно. Тя е част от една цялостна е, световна стратегия, изработена от ООН за борба срещу усъкътяването на жените. Ние трябва да подкрепим тази международна стратегия. Е, много е, политици участват като президентката на Буркина Фасо. Е, много държави членки също така са е, въвели забрана в, съответ, в своето законодателство. Така че мисля, че ние трябва да трябва да подкрепиме резолюцията и по, този, и по този начин да отправиме много ясен сигнал към обществеността и да работиме с жените, включително и с жените, които извършват това, защото не, е, много често не мъжете е, са действащите, а жените. Така че не трябва само да се приемат документи, но трябва да проследяваме и начина по който се изпълняват тези документи, за да можем наистина да, изкореним изкорениме това зло от света сега. От името на консерваторите реформатори госпожа Яна Кодакъс. Сраме, срам, срам ме е да, да кажа, че в, в, в моя избирателен окръг има все повече и повече генитални усъкътявания на жени и това става в самия Лондон. Така че се радвам, че е, дебата се провежда днес тук, тъй като подобни практики се извършват над жени, които живеят тук в Европа. Е, така че законодателството трябва не само да защитава жените тук, но и те, върху които подобни практики се е, извършват извън територията на Европейския съюз. Ние трябва да направим всичко възможно, за да защитиме жените и момичетата, за да отправим, да, да послужиме за пример на развиващите се страни защото е, гениталното усъкътяване е едно потъпване на основните права на жените и момичета си. Смятам, че ако говориме открито по тези проблеми, ще, ще, ще е, информираме е, общественото мнение, ще насочим вниманието му към проблема и ще успеем да е, изкорениме подобна практика. Следващият оратор. Eh, Госпожо председател, за мен е удоволствие, че утре ще гласуваме съвместна резолюция така че ще окажем подкрепа на резолюцията на ООН, която забранява генталното съкътяване на жени. Това е абсолютно недопустима форма на насилие спрямо жените. Искам да подчертая, че е, борбата срещу това в Европейския съюз и в целия свят е, трябва да вървят ръка за ръка заедно с равенството на мъжете и жените на всички нива в обществото. Е, защото всъщност ние усъкътяваме проследяваме сексуалността на жените, а те имат право да определят е, собствената си сексуалност и тяхното тяло. И аз виждам, е, че е, тук ние устъкътяваме жени и момичета в мнозинствени и малцинствени групи. Е, ние е, се борим е, съвместно с организации на жените, които са основни партньори. С една дума, в тази резолюция още веднъж ние настояваме комисията да предложи европейска стратегия за борба срещу насилието срещу жените. Без основа на такава стратегия ние ще можем да приемем строги мерки в Европа, за да се спре това усъкътяване. Благодаря.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 Е, искам убедено да заявя, че ще гласувам за резолюцията на Европейския парламент срещу бруталните практики, в които са генеталното усъкътяване на жените, да се бори срещу това нечовешко поведение, т.е. не да се противопоставя на варварско поведение, което засяга 140 милиона жени, от които 500 хиляди в Европейския съюз но и да се борим срещу тежката дискриминация, на която са подложени жените. Не, е, генеталното усъкътяване на жените има необратими последици върху физическото и психическото здраве на жените. Освен това се предизвикват инфекции, има опасност от зарази с спин, е, има заплаха срещу бъдещи бременности. Това е част от последиците от е, е, тези варварски действия, които се осъществяват е, с абсолютно елементарни инструменти, които не са стерилизирани. Освен това, такова съкътяване се прави на деца под 15 години. Това е същинско нарушение на Конвенцията на ОНЕ върху правата на децата. И в заключение искам да кажа, че трябва Европейската комисия да признае това действие като закононарушение, за да предвиди финансови средства за борба срещу това. Но за целта е необходима подкрепата на цялото гражданско общество и в такъв случай държавите членки ще поведат единни действия срещу насилията по св... срещу жените по света. Госпожа Декайзер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Бих искала първо да отдам дължимото на всички жени и млади момичета, които споделиха своята болка с нас. Трябва да знаеме какво е гениталното съкътяване. Не става дума само за ам, а, отрязване на клиториса, но също така нараняването на цялата вулва на съда. И за да, за да, за да могат да уринират, се, е, се вкарва една мъничка сламка в е, вагината. И трябва понякога повече от един час, за да може младо момиче да оринира, а по-късно, когато а, момичето ще има мензис, ще трябва също с една малка пръчица да се освободи отвор, под който да се изтича кръвта. Аз съм се срещала с гинеко, гинеко, гинеколози в Брюксел, които са виждали жени, които се опитват да раждат когато са защити, а същевременно мъжете им не разрешават а, те да бъдат разрязани. Това са хилядолетни а, практики в. А, в християнската религия това отговаряше на пояса на девствеността, е, която, с който са поставали на младите жени, когато мъжете са заминавали на кръстоносни походи. Но не, не може днес пред очите ни да се практикуват подобни форми на мъчения, а, е, на които се подлагат жените и а, е, момичетата. Госпожа Викстрон. Да. Да. А... Гениталното усъкътяване е нещо ужасно, то не подлежи на описание. Около 3 милиона жени годишно са изложени на подобни страдания. 240 жени е, на час е, и в минутата, в която аз говоря тук, е, това също се прави. Трудно е да си представите колко болезнена е тази манипулация. Статистиката е много мрачна. 180 хиляди момичета са изложени е, в зоната на опасност. И сега наистина е дошъл моментът, в който ние трябва да въведем глобална забрана за гениталното усъкътяване. Това трябва да стане най-важният приоритет на външната политика по отношение на правата на човека. И това е целта на тази резолюция. Ние Познаваме пиесата «Монолози за вагината», тя беше представена в по-ранен момент тук. Това е понятие, което вече се наложи в обществото и наистина сега вече е крайно време да сложим край на това варварство. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Кил Нилсън за една минута. Аз искам да споделя личен опит. При децентрализираното сътрудничество имах възможност да работя с сдружения в Африка и бях изправена пред факти на генетално съкътяване. Това, което каза и госпожа Декайзер. Всъщност в резолюцията ние настояваме на необходимостта да стъпим на местни власти и на неправителствени организации, защото трябва да знаем какво става на място, за да се борим срещу тази практика. Така, например, във всяка програма дума за борба срещу тези усъкътявания, трябва да знаем, че жените, които ги осъществяват, това е професионална дейност. Понякога това е техния единствения източник на доход и от опит знам, че много често тези жени са съгласни да се откажат от тази професия, ако им предложат е, някаква друга професия. Искам сега да споделя с вас едно е, е свидетелско показание. Освен това искам да кажа, че е, всички делегации, които изпращаме в трети страни, е, трябва да бъдат равно представени мъже и жени, защото тогава именно се защитава е, равенството между мъжете и жените. Благодаря ви, Мек Кларкин, за една минута. Като малка аз четох ужасен е, разказ на жена, която беше усъкътена, е, Всъщност аз не бях чувала за това и просто се разплаках. Е, тя беше толкова храбра, за да оцелее и говори срещу такава бруталност и това събуди възхищание у мен. Обаче това всъщност осветява опита на милиони жени по света, които са страдали от подобна практика. За съжаление е, е, това нещо беше неизвестно в Великобритания, но влязоха стотици хиляди жени, които нелегално правят това и понякога жертвите са едва на 10 години. Е, хубаво е, че тук ние в Европейския парламент разбираме, че всички потерпевши от тези варварски действия, те са не само физически, но и психически усъкътени. Ние трябва да повдигаме да проблема, защото те мълчаливо страдат, защото това нарушаване не само човешките права, но и правата на детето. Ние трябва да се опитаме да изкореним такава практика от Великобритания, Европа и по целия свят, за да защитим и децата и жените. Grazie. La parola alla collega Pietikainen per un minuto e trenta. Половина. Права, правата на, на жените трябва да бъдат зачитани на основата на законодателство и законодателна сигурност. Не става дума а, е, дали вярвате или не вярвате, а, е, признавате или не признавате. Това са универсални права, универсални прави, права на жените и на децата. Е, тези права не могат да влизат в, в, в е, рамките на принципа на субсидиарност. Не може една държава да решава как да се отнася към част от населението си. Едно от най-големите престъпления спрямо жените е гениталното усъкътяване на, на, на жените, защото това е престъпление срещу състоянието, срещу факта да бъдеш е, жена. А, това усъкътява една личност, е, усъкътява едни, едно тяло и е, предопределя е, по-нататъчния полов живот на е, съответната жена или момиче. Жените и момичетата имат право да разполагат с тялото си и да правят избор да, как ще живеят и какво да правят с тялото си. Това си е тяхна работа. Европейския съюз трябва да действа. Европейския парламент трябва да подкрепи Общото събрание на ООН, което ще приеме резолюция срещу усъкътяването на жените, гениталното усъкътяване на жените в целия свят. Благодаря. Давам думата на госпожа Гиом за една минута. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да из... А, да се присъедина към казаното от преждеговорящите. Резолицата на ООН обаче не трябва да да скрива това, което става в нашите държави членки. Казва, че около 500 хиляди жени и момичета в, в Европа и страдат от последиците на гениталното съкътяване и 180 хиляди са потенциални жертви. Има и, и случаи на жени, които са поискали обежище за това, че са жертви или могат да бъдат жертви на това усъкътяване, но много, но много държави членки не, искат, не могат и не искат да приемат подебни аргументи като е, възможност за даване на объжище. Трябва да бъдем едини за борба срещу тези де, де, акт, варварски деяния, които трябва да бъдат е, наказани. Давам думата на госпожа Хименес за благодаря, госпожо председател. Откакто съм член на Европейският парламент, винаги съм изобличавала гениталното усъкътяване на жени. Това тихо престъпление, което отчасти се приема и от което страдат стотици хиляди жени по света. 60 милиона. Ние не можем да приемем тази цифра. Това са всъщност ужасните последици от тази практика и тези последици имат и психологически компонент. Има религиозни елементи, има психологически елементи в цялата тази практика, но когато едно 14 годишно момиче бъде осакатено, дори и едногодишно момиче бъде усъкътено има такава практика, това може да доведе до смърт или до тежки правни. Ние в Европа трябва да се борим с всички сили срещу това нарушаване на човешките права. Трябва да се борим за равен шанс и за равенство между мъжете и жените. Защо? Защото тази практика е равна на изтезание. Тя е насилие срещу жените и тя се допуска в Европа, така че ние трябва да действаме превансивно с нашата правна система, трябва да апелираме към нашите адвокати и съдии да действат срещу гениталното усъкътяване на жени в случаите, когато бива сезиран съда. Това е престъпление, което се извършва на наша територия, гражданското общество и неправителствените организации трябва да участват активно в просветната дейност и в профилактиката. Ние не трябва да прекратяваме нашите усилия, защото дължим това на 70 милиона жени. Благодаря, давам думата на колегата Кешман за една минута. Um, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се приобщя към това, което вече се каза. Е, гениталното съкътяване на жените е международно признато нарушение на човешките права, правата на детето и на момичетата. Ние ще се справим с него, ако, ако е, чуем всички права на жените дете. Това е, включва и сексуално здраве, възможности да се възпроизвеждат и съответно правото на жените да решават какво ще правят с тяхното тяло. Аз имам свидетелски показания за е, физическите последици от жени, които принудително са били усъкътени по този начин. Това е ужасно, това е варварско. Няма защита срещу такова нещо. Нито културата, нито вярата може да защити такава практика. И заради това се радвам, че Общото събрание на ООН не. Е, на 67-то си заседание ще се спре на този въпрос от жизнено важно значение. И е, африканската група ще бъде водеща, но това не се случва само в Африка е, или на други континенти. Това се случва и тук, както вече казахме, в Европа. 500 000 жени живеят след като са генитално съкътени и 180 000 все още са в опасност. Помислете за тези тези 180 е, хиляди, които в момента са изложени на опасност, както момичета, така и млади момичета, това е срам за нас. Благодаря. А, сега давам думата на а, е, тези, които искат да се изкажат спонтанно. Има много постъпили молби за изказване. Ще давам думата на всички. Много ви моля обаче да се изказвате точно една минута. Госпожа Коркола, първа имате думата. Да, аз ние чухме някои хубави новини миналата година, когато ООН поведе кампания срещу тази практика е, и е, съответно кампанията беше подкрепена, но все още е, се случват ужасяващи неща. Е, това генетално усъкътяване на жените, това така наречено обрязване на жените, се случва в е, много високи проценти, е, в зависимост от средствата, с които разполагат, може би от 70 до 80% от жените в някои части на света понасят такова нещо. Ние трябва да спрем това по причини за здравето на жените. Обаче трябва да се намери правилния път, по който да се сложи край на това в Африка или където и да било, когато това се прави поради е, мюсулманската религия или поради анималистични вярвания. Европейския съюз трябва да продължи битката, а също така да подкрепим съдилищата в опита им да сложат край трябва да водим и кампания, за да са по-наясно хората това е престъпление срещу жените. Благодаря. Non c'è Миколазик. Господин Николачик, в такъв случай давам думата на господин Каденбах. Госпожа Каденбах. Äh, als die Wüstenblume erschien. Моята дъщеря беше на 14 години, когато излезе е, книгата Пустинни цветя. И аз, е, когато я четох, си помислих, че това се случва в действителност и не можах да повярвам, че това се случва в нашето сравнение съвремие и е, то сред нас е, и че засяга 500 хиляди жени в Европа днес, 14 е, години по-късно, по-младата ми дъщеря е на 14 години и се радвам, че се спестяват тези варварски практики на моите деца. Но ние сега сме призовани да действаме, знаеки какво се случва, да извършваме разяснителна работа, да знаем е, всъщност, че става дума не за религиозни практики, а за най-тежки нарушения на човешките права, към които трябва да се проявява нулева толерантност. Става дума за е, здравословни и психически травми на тези е, жени. И само когато жертвите вземат думата, смятам, че ще се сложи край на тази барварска практика.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 Госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, прекалено много мал, млади момичета и жени продължават да бъдат жертви на подобно усъкътяване. Повече от 140 милиона в света и много потенциални жертви. Обикновено това усъкътяване се практикува над момичета, е, които са между 4 и 14 годишни. Време е правата на жените, на децата, на момичетата да се зачитат. И то не само в Европа, а и навсякъде по света. Става дума за физическото здраве, става дума обаче и за е, душевното здраве на тези е, индивиди. Е, нищо не може да оправдае това варварство. Жените имат право да разполагат с телата си трябва да направим всичко възможно, за да подпомогнем онези страни, които се борят срещу подобни престъпления и да подпомагаме организациите, които е, се е, борят за примахването на тези практики, както каза госпожа Нилсън и другите. Следващият оратор. Госпожа Регнер, госпожо председател, уважаеми господин комисар, цифрите са ужасяващи и не можем да си представим, че по света 155 милиона жени са засегнати от практиката на генитално усъкътяване. Ние в Европейския съюз трябва да се погрижим да се създаде съзнание насочено към прекратяване на тези практики. Най-вече трябва да настояваме в трети страни да се забрани гениталното усъкътяване на жени и да се изостри съзнанието на обществата там към факта колко е, недостойни са тези практики. Е, важно е също жертвите да получат достатъчни медицински и психологически грижи и също така е важно да се е, каже на родителите и те да знаят, че причинявайки това на своите деца, подлежат на наказателно преследване. Благодаря. Благодаря, госпожа Костело. Благодаря. Е, това е една опасна практика. Така се нарушава човешките права на жените, правото на сексуално здраве и възможност да се възпроизведат и тяхното достоинство. Много от жените носят белези, както емоционално, така и физически. Е, ние е, беше гласувано законодателство, е, е, и е, то включва генеталното съкътяване на жени е, всъщност е, е, става въпрос за текст, който засяга Ирландия и кампанията по този закон всъщност е свързан с млада жена от Мали, която организира модни ревюта в Ирландия. Освен това има и европейска кампания, поведена от Амнистия в Ирландия. Събират се средства, а също така и здравна просвета. Това е много важно, особено в е, болници. Има образование, също така обучение на полицията и на правораздавателните органи. Аз е, това, това са само част от е, проектите за бъдеще. Искам да ви попитам за директивата за жертвите от престъпления. В тази директива ще има ли позобаване на жертвите на генетално съкътяване? Според мен това е много важно. И накрая, господин господин комисар. Аз разбирам, е, е, че е, това предвижда генталното съкътяване извън границата на Европейския съюз. Това е положително развитие. Благодаря. Председателката госпожа Роси. Господин Роси, от 2010 година когато Европейската комисия обеща да приеме стратегия срещу насилието срещу жени, включително и генталното съкътяване на жени, не е имало никакви опити за спиране на тези престъпления. Около 500 000 жени и деца в Европа бяха усъкътени. И е, искам да ви кажа, че много често това води до кръвоизливи, а освен това е, и това се прилага на жени между 4 и 10 години, а в някои страни дори новородени биват усъкътени. Много често възникват инфекции като последица, а може дори и да е, последва смърт. Мисля, че такова усъкътяване е нарушение на правата на жените, но ние трябва да заявим, че това е престъпление срещу човечеството и трябва да настояваме Европейския съюз да си послужи с всички средства спрямо страни, които допускат е, подобни е, практики. Благодаря, госпожо председател. Аз аз не, не, не, не възприемам положително тази институция, но за това пък поддържам всички инициативи, които имат за цел да защитават правата на жените. В ня, някои общества се, е, младите момичета не биха могли да бъдат е, оженени, ако не са подложени на генитално усъкътяване. Затова държавите членки трябва да направят всичко за да се борят срещу това престъпление. Трябва да се вземат съответните законодателни мерки и ние трябва да отправим едно ясно послание към всички. в борбата срещу е, гениталното усъкътяване трябва да, да се води в рамките на една цяла на ком, е, към, към, към кампания, в която да се е, насърчава обучението на младите жени, на младите момичета в е, целия благодаря. Сега давам думата на комисар Дали. Благодаря за това обсъждане. През 21 век милиони млади жени все още са жертва на генитално усъкътяване. Някои умират, а тези, които оживяват, е, рискуват трайни увреждания, е, трудни бременности и така че Евро, Европейския съюз ще подкрепи всички мерки за борба срещу тези е, е, вредни и пагубни традиционни практики. Е, ние приехме е, стратегическа рамка е, за човешките права и демокрация, където, в която гениталното усъкътяване е едно от приоритетите. 55 милиона евро вече са били отпуснати за проекти в, раз, в различни страни за решаване на различни проблеми, свързани с женското здраве. Аз съм приветствам всички инициативи, които имат за цел да обърна внимание на общественото мнение и да се борят срещу гениталното усъкътяване. Благодаря, господин комисар, казва председателката приключихме с обсъждането на този проблем. Ще гласуваме резолюцията утре по обята.